Комисията по правни въпроси. Няколко комисии решиха да започнат междуинституционални преговори в съответствие с точка 69, параграф 1 от правилника. Докладите, които са, представляват мандат за тези преговори, са на разположение на веб страницата на пленарната сесия и ще бъдат публикувани в протокол. В